So, dear friends, Уважаеми колеги, дами и господа, мисля, че е време да започнем следобедното ни заседание. I am happy to welcome all of you. Искам да кажа добре дошли на всички гости. I'm happy to welcome all of you and especially I welcome и най-вече добре дошли на 10 гости от Испания. Те представляват е, региони, различни региони от Испания. Добре дошли в Брюксел. Имам съобщение за вас, а именно относно резултатите на заседанието на координаторите Проектът на дневния ред беше одобрен от координаторите. 32 петиции имаше, които бяха обсъдени. 0410 тази петиция е отложена. Освен това, по отношение на становищата. Госпожа Валина ще е докладчих по доклада за дейността на Комисията Пети за 2015 година. Освен това, трябва да ви кажа, че, пре... че предложенията на, на председателя бяха одобрени. Комисия 1372 и и петиция 1176 са отложени. Има компромис по петиция 1256. На следващо място. Точките от колоната Б. 99 до 2011 година, 05 от 2014 година, 99 от 2014 година и 0108 от 2015 година. Тези точки са отложени. Следните петиции ще бъдат затворени по предложение на госпожа Алкен. 0539 2370 от 2014 година 0171 от 2015 и 12 от 2015 година. Тези петиции ще бъдат приключени. По отношение на а, семинара. Координаторите ще организират семинар за хората с увреждане на 9-11 ноември тази година в сътрудничество с, отдела по политики. По отношение на а, изслушванията. Ще има изслушване на 1 на 31 юни по прозрачността с Емилио де Капитани като е, оратор. Изслушване за свободата на движение на европейските граждани в рамките на единния пазар. Това изслушване ще бъде също организирано. Датата за, за предлагане на теми е 29 юни. Докладът от работната група АВКО за процедуралния ред по този доклад имаше заседание на 13 май с господин Виланд. Координаторите обсъдиха въпроси, свързани с това, където няма пълно съгласие, а именно кратките резолюции, посещенията в държавите членки, правилата за избирането, за избора на омбудсмана. По все и всички от тези точки бе постигнато съгласие и резултатите от заседанието на координаторите в тази точка, по тази точка ще бъде представено на АВКО. Координаторите обсъдиха и нон-пейпера на правната служба за допустимостта на петициите и правото на депутати за да предлагат петиции. Следващата точка беше визитата до, Сло... до Словакия. Програмата бе одобрена и състава на делегацията бе одобрен. Шест членове ще вземат участие и трима заместници ще бъдат включени. Освен това, насоките за допустимост на петициите ще бъдат преосмислени. Идеи се очакват до 9 юни. Освен това, работната група за благото на децата, заседанието, което се очакваше да бъде организирано, ще бъде отложено Мисля, че заседанието на координаторите беше, е било хубаво и много продуктивно заседание. И така, уважаеми дами и господа, трябва да продължим с нашата работа. Ако ми позволите, ще премина на унгарски. И преди да дам думата на, на вносителите на петиция 70, 735 и 208, искам да ги представя. Това са Ремо Кастеньери, Алберто Пауло Векио. Те представят петиция, подписано от 154 човека. Тя е свързана с възражение срещу е, железопътната линия между Лион и Торино. Освен това, е, има и петиция от 726 от 2011 година от Енрико Вен... Венеция, също по този въпрос. И така, добре дошли на вносителите. Давам им думата за 5-6 минути всеки. Марко Бава. Казвам се Марко Бава. Днес ще говоря от името на една асоциация Нов модел за развитие .it. Идеята ни е да се опазат гражданите от Италия и Франция от тази високоскоростна връзка, да се спестят европейски ресурси, които са около 8 милиарда евро към днешна дата. Днес те се използват само за един нов проект, който се ограничава единствено и само за изграждане един базов тунел, който трябва да излезе на Бусолено на италианска територия. Това са 18 км. За останалата част от трасето се говори за бъдещо, бъдеща корекция на съществуващата ЖП линия. През 14-та година по тази линия са минали 3 милиона и 300 хиляди тона стоки. За да се оправдае тази нова линия Торино-Лион, се твърди, че през 23-та година, т.е. след 7 години, ще преминават около 19 милиона тона стоки. Т.е. фантасмагорично увеличение, според мен невъзможно, от 479% в сравнение с 14-та година. Отвъд реалността, според мен. Ако сравним един влак, който върви по сегашната и един, който ще бъде в бъдеще, структурата, новата инфраструктура е изключително висока като стойност и стиска трафик, който нито едно изследване не би доказало. Първите 400 метра на италианска територия, за тях са предвидени 160 милиона химикали, които включват и азбест. Ще има също и галерия 8 км от Пиемонте, която ще бъде за служебна, служебния тунел и е дадено на ЧИ е от Авена. Те изграждат всякакви видове инфраструктури и най-вероятно няма да имат проблеми и на мястото на дупката на този влак биха могли да използват своите способности и да изградат на края на Европа фотоволтаични и вятърни инсталации за контролиране на достъпа на бежанци в Италия, което е много по-спешно от работата по този влак. 40 000 бежанци са в Италия последната година, 15 последната седмица, очакват се 150 000 до края на годината и се надявам да има една политика, която да дава възможност на други енергии да се развиват. Много италянци пък заминават за САЩ, и аз предлагам да се даде работа на тези хора на платформите. И с парите, които са 8 милиарда евро, да се създадат работни места. Трябва да се прехвърлят средствата за изграждане на такива платформи за екологична енергия, както и за поддържане на мигрантите, които влизат в Европа. Благодаря. Благодаря. Добре дошли на Гюнтер Етел. Имате думата. Good afternoon, ladies and gentlemen. Здравейте. Аз съм генерален директор от отдел мобилност на Европейската комисия. Ще реагирам на първата петиция, която разгледахме, а именно за железопътната връзка Лион-Торино. Ако разбирам нещата правилно, Петицията по принцип има три точки, а именно обема на товара на съществуващата, е, така да се каже, историческа връзка не е, дост... не, няма този обем е достатъчно няма нужда от нова линия, има много азбест и е, друг, други аргумент, последният аргумент е, че парите могат да се използват по по-добър начин. Нека най-добре, нека най-напред да кажа, че всички големи инфраструктурни проекти в Европейския съюз се поемат и се носят от държавите членки. Европейският съюз не провежда инфраструктурни проекти. Така че това е проект, който се носи заедно от Италия и Франция. Проектът получава съфинансиране от Европейския съюз за периода 2007-2013 година и ще получи вероятно съфинансиране за 2014-2020 година за този период. И така Европейският съюз и в този смисъл Европейската комисия нямат влияние, нямат директно влияние за това дали ще се проведе проекта проектът или не. Но, освен това, трябва да подчертая, че има и определени изисквания. Те са много строги за, съфинансирането. финансирането. Е, проектът е минал оценката, тя е положителна, преминала е всички административни процедури. Както знаете, има оценка на екологичното въздействие и то също е положително. Това са изискванията. Проектът е обсъждан на италиано-френския ската среща на върха министър Ренци и френският му колега са обсъдили проекта и са се съгласили този проект да бъде продължен, тъй като този проект е важен не само за Франция и Италия, а и за целия Европейски съюз. Не искам да се впускам в подробности и в технически подробности, защото има разнопосочни мнения, много дискусии, но искам да кажа, че историческата линия е от 1860-те години. Всъщност това е историческа връзка, железопътна връзка. Това е първият тунел по тази линия, първият тунел в Алпите. Това е огромно постижение през 1860 година. Никой не би си помислил тогава, че все още този тунел ще се ползва 150 години по-късно. Ако построим още един тунел, който ще се ползва и след 150 години. Това ще е чудесно за Европейския съюз. Новият тунел ще, ще е плосък тунел. Всички знаем, че това е много стръмен склон. За това Е, този тунел ще изглежда именно по този начин. Новият тунел ще привлече нов трафик. Ние естествено не искаме да стоим, строим нова инфраструктура, просто защото искаме, просто за, защото искаме да имаме нова инфраструктура. И не е вярно, че няма нужда от нова инфраструктура. Е, това ще е тунел, който ще поеме голяма част от, е, от италиано-швейцарската граница. Сега да се използват парите по друг начин, аз не мога да се изкаже по този въпрос. Това е политически въпрос. Смятам, че казах достатъчно. Благодаря. Председателят, благодаря. А сега откривам дебата. Колегите имат думата и могат да се изкажат. Моля. Благодаря. Това е проект на вече на 20 години. Италия и Франция се опитват да построят тази линия и продължават да твърдят пред двата народа, че това е нещо задължително, защото ще има големи ползи и е от огромна полза. Аз не съм съгласна с това. Не само аз, хиляди хора като мен, които живеят там и от френска страна, и от италианска страна, които имат право да бъдат чути е, своите мотиви и до днес не са имали възможност да изразят своето становище. Това е важен ден, е, според мен, днес, за да може тези петиции да бъдат представени тук в Европейския парламент, имайки предвид, че битката срещу този проект е една битка, която тече от много години и която получи внимание и от другите комисии. Колегата Марко Вали ще говори по въпроса. Отговори за економически и финансовите въпроси. Аз лично искам да кажа нещо по-общо, което е свързано с участието и прозрачността в този проект. На първо място искам да попитам как гарантира Европейската комисия коректното прилагане на съответни директиви, е, които бяха посочени. На първо директивата за достъпа на, до информация за околната среда. Тази и още една са пряко свързани с Архуската конвенция, която ясно казва какви са точните задължения, свързани с информирането на обществеността и участието, особено за проекти, които са от трансграничен характер. Искам също да припомня на всички, че проектът в момента е на етап проучване – Имаме един тунел, който не е факт, така че истинска инфраструктура все още няма истински строеж. Затова има достатъчно време, за да можем сериозно да подходим и да преценим ясно и открито кои са проблемите и да чуем какви са причините да се каже не. Както казах, това вече бе пренебрегнато. Обсерваторията в долината Суза, която е създадена от 2006 едно място, където хората искаха да се срещат, където можеха да се анализират въздействието върху околната среда и така нататък, по изключително брутален начин а, получи а, запушване на устата и тези хора бяха изключени. Това са общини, които са против, общини от а, долината на Суза, 43 и 102 общини и 120 хиляди души, които през годините не са имали възможност да кажат какви са техните причини против този проект. Изключително наложен отгоре проект от правителствата, от италианското правителство най-вече, посредством милитаризацията на тази зона. Всичко около проекта и този предварителен тунел в момента е, е военизирана зона. Над 2000 въоръжени служители на реда са там, които контролират територията. Стратегически бе наречена зона за стратегически национален интерес и съответно до нея няма достъп. Има много други а, аспекти, които вървят а, срещу откритото участие на обществеността. Бившият а, президент на тази обсерватория в момента се разследва точно за това, че не е предоставил информация и не е дал достъп до информация на тези общини, които са против този проект. Надяваме се това да е допълнителен мотив да остане отворена тази петиция и да видим какво ще се случи нататък. Бяха представени някои данни. Няма връзка, като че ли, Както знаете, вече има функционираща връзка, която не се използва. Говори се за това, че линията е претоварена. Няма такова нещо. Далеч сме от това да бъде натоварена тази линия. И не на последно място искам да кажа на колегите, че говорим за трафик с висока скорост. Използва се обикновено такъв. Такива връзки се използват за пътници, например. Помислете си че 2000 пътници на ден пътуват от Торино до Лион. Много ниски стойности на пътниците. На други места, където има високоскоростни влакове, минават по 40 000 души на ден. Лъжата всъщност е, че тук ще използваме висока скорост не за пътници, а за стоки. Това е нелепо. линията днес би могла да поеме търговията, която тече, както и бъдещите прогнози, които нямат нищо общо с тези, които се цитираха. Последните 16 години видяхме драстичен спад на обмена по тази линия. И накрая смятам, че е важно в такива големи проекти да може независимо ясно да се каже какви са ползите на един такъв инфраструктурен проект, като се използва оценка на целия жизнен цикъл на проекта. Защото така стават ясни ползите от този проект. Това не бе направено и е необходимо да се направи. Ще направя едно предложение. Петицията да остане отворена да се изпрати едно писмо на италианските и френските органи на властта, за да се повдигнат основните въпроси от тази петиция и накрая да посетим тази зона и от френска страна, и от италианска, за да чуем хората. 25 години се борят срещу този проект. Не е възможно техните аргументи да останат нечути. Благодаря. Късен Степен, Vali от parancsoljon. Благодаря, господин Вали. Е, Благодаря. Не за първи път говорим по този въпрос, защото това е една от е, най-скъпите, един от най-скъпите, извинете, проекти, които финансира Европейския съюз. Затова подкрепяме петицията, която идва от Италия. И критикуваме проекта по четири причини – първо, това е недемократичен, непрозрачен проект, безполезен и опасен. Сега ще кажа защо не е демократичен, защото, както каза колегата Еви, има местни общности, които са напълно против този проект и никой не иска да ги чуе. Тоест, налага се диктат за този проект и не се слушат нези, които живеят по места и искат да изкажат становището си по конкретния проект. Непрозрачен, защото няма независими оценки и сертифициране на разходите. Има един проект, който ще струва милиарди, но има оценки, които са направени не от независими организации, защото след това има конфликт на интереси. Хора, които са в административния съвет на дружеството, което работи всъщност са правили преди това оценката. И Сметната палата е повдигнала този въпрос. Независими са, извинете, необходими са независими оценки. Ще финансираме един проект с неясна сертификация. И след това ще се окажем пред един влак, който няма да вози нищо, нито пари, нито пътници. Само ще хвърлим пари за нищо, а ще създадем проблеми и гражданите няма да, да искат това да е там. Не се говори също за началните работи. Аз съм координатор в комисията по бюджет. Има, поискахме информация по проекта да се подаде, както и договорите под договорите, обществените поръчки, защото тунел, както знаете, когато се строи, първо се правят диагностични тестове. Европейския съюз финансира тези първоначални диагностични тестове, но не ни се дават данните, защото Франция и Италия са против. За това Европейския парламент, където има представени 28 държави членки и 28 държави членки са дали тези пари за този тунел, трябва да предоставят данни и да има прозрачност пленарната зала с мнозинство в два доклада защита на финансовите интереси 14 е и освобождаване от отговорност 14 говори за пълна прозрачност на финансовата информация на тази високоскоростна връзка Торино-Лион. Европейската комисия трябва да ни подаде тази информация и не е нужно наистина а, да го има, защото няма такъв трафик нито на пътници, нито на стоки. И казах, че е опасен този проект. Защо? Говори се просто да започне строежа. Както знаете, вече има доста следствени действия по тези начални действия, свързани с измама и с инфилтриране на мафиотски структури. Не може да стартира такъв голям проект, когато има някакви съмнения за участие на организирана престъпност. Не се разбира ясно кое право трябва да се прилага при борбата с организирана престъпност, италианското или френското. Няма ясен закон и затова има огромен риск бюджетът на Европейския съюз да отиде за финансиране на организирана престъпност. Поради тези причини ние смятаме, че този проект трябва да бъде спрян и искаме тази петиция да остане отворена, да се подкрепят инициативи на Европейския парламент за насочване на светлина към проекта и да се направи така, че всички трябва да разберат колко безполезна, безполезен е този проект. А има и много други такива, по които трябва да има прозрачност. Не искаме влакове без пътници и без токи, не искаме шосета без автомобили по тях, не искаме да се пилеят пари и не искаме някой да се възползва от демокрацията в случая в Валсуза. Късъм szépen, járó részút két parancsoljon. Ja, vielen Dank, Господин Яр, общият проблем е, че няма голям проект без критика. За момента е разбираемо как процедира Европейският съюз. Искаме да имаме оси в Европа от север към юг. И тези оси трябва да се построят заедно с държавите членки и те трябва да си спазят обещанията. Но естествено важно е държавите членки да водят и да останат в диалог с гражданите. Това е много важна идея. И така е наистина. Във всеки проект има определени вторични влияния, има критика. Така е. Разбирам аргументите на преждеговорившите но в същото време мисля и за определени решения. Най-напред за разделянето. Дали е необходимо, необходим този проект? Тук трябва да се чуде, чуе диалога между Франция и Италия. Ако има неща, които са проблематични при е, публичната поръчка, при обществената поръчка, то, това, то от това би трябвало да се заинтересува комисията. Ако става дума за корупция, тук наистина комисията трябва да се поинтересува. Не бива да играем на пинг-понг и да си прехвърляме проблема трябва да се реши. Освен това, трябва да се помисли за местното равнище – дали има омбудсман, дали има някаква петиционна комисия по петициите на местно равнище. Те също трябва да бъдат информирани, т.е. тези нива. И трябва да видим в крайна сметка каква е нашата компетенция, с какво трябва и можем да се занимаем и кои неща от тази проблематика трябва да отидат на друго място. Но наистина големи инфраструктурни проекти винаги са предмет на дискусия и предмет на критика, но разбирам комисията, която казва, че нещата са обсъдени с държавите членки и държавите членки са решили, че проектът е разумен, но от друга страна не бива да се забравя и диалога на местно равнище. Така че, моля, нека премислим каква е нашата аргументация и да излезем в близко бъдеще с становище. Благодаря. Госпожа Вален. Sí, buenas tardes. Nosotros desde... Добър ден. Ние от ГУЕ искаме да подкрепим петицията, защото наистина няма голяма яснота тук от гледна точка на данните, цифрите. Е, ние разполагаме с информация от 2011 година нататък. Трафика е доста оживен. като е, имаме 8,3 милиона тона преместена пръст, след това 3,2 е 2002 година още Френския съд постановява, че има по-голям капацитет от необходимото. Тунелът има капацитет да поеме повече превозни средства, но наистина ние сме в криза и трябва да внимаваме с разходването на средства. Имаме 15 до 17 тона, които се преместват. До сега не е имало проблем, но ние в Испания имаме богат опит с такива летища без самолети, пътища, по които никой не пътува. И се оказва, че не служат на никой. Наистина, трябва да дадем пример, стига вече с тази култура на разхищението. Освен това, би трябвало не само петицията да остане отворена, но тя трябва да стигне и до Енви, и до Конт, както и до Тран. 40% от вложените средства са заложени на карта. Имаме италианците, французите и още 26 държави членки. Много добре беше казано, не може да имаме всички тези инфраструктури, като никой не ги използва. Не може да няма контрол. Трябва да се вижда доколко нещо е необходимо и какво е отражението, защото направили се вече е необратимо. Благодаря, господин Марис. Тус Анаферодес και φυσικά τους συναδέλφους Много внимателно изслушахме вносителите. Много интересни бяха техните думи. Чухме и какво казаха колегите от Италия. Те познават добре проблема забелязах, че последните няколко години има много силни реакции срещу този проект. Местните общности протестират, казвайки, че не са информирани, че мненията им не са взети предвид. Също така казват, че италианските и френските органи на властта не вземат предвид случващото се на място. Много общини са засегнати, които не са участвали в публична консултация. Част от финансирането е европейско, така че е в наша компетентност, в нашата компетентност да разгледаме този проект. Този мастодонтен проект трябва да почива на консултация. Поне така пише в Арховската конвенция. Има и други правни актове на Съюза, които го твърдят. А, за съжаление, това не е станало. Колегите казаха, че този проект струва много и че може би дори не е нужен. Във времена, когато средствата намаляват, Необходимо ли изобщо да се построи такова нещо? Има железопътна линия, която има още капацитет и тези средства наистина могат да отидат за други проекти. Например, високоскоростна връзка в други региони. Ние пътуваме, примерно, от Брюксел до Страсбург или от Страсбург до Брюксел. Всеки път, когато има пленарно заседание. И няма високоскоростна връзка, която да свързва Брюксел и Страсбург. Часове наред пътуваме. Та, ако не е нужна тази връзка, може би тези средства могат да бъдат инвестирани в други сфери в Южна Европа, в, например в Гърция, но и в други страни, където такъв тип инвестиция би бил по-полезен и по-необходим. Така че това ясно показва, че ние сме за носителя на петицията и подобно на колегите преди мен, аз смятам, че петицията трябва да остане отворена. На трето място трябва и други комисии да се занимават с това, като комисията по околна среда и дори комисията по бюджета. Следващото, което ще кажа е, че трябва да изпратим писмо на италианското правителство, както и на френското. Искаме да чуем тяхното становище. Трябва да изпратим писма на онези общини, които са в засегнатата зона и които не са участвали в консултациите. И накрая искам да кажа, че това е сериозен въпрос. Петицията трябва да остане отворена. И във връзка с предложението, което аз направих и други колеги направиха, трябва да видим как да продължим от тук на сетне и да предоставим подкрепа а, за онези, които са гласували за нас. Затова сме тук, за да ги подкрепим. Благодаря. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Zgadzając się z tym, co powiedział... Благодаря. Аз съм съгласна с казаното от Петър Яр. Всяка една инвестиция има хора, които я подкрепят и хора, които не я подкрепят. И без да разполагаме с всички данни, е много трудно да излезем с крайно решение. Зная го, защото в Польша постоянно има строежи в момента, инфраструктурни проекти, има инвестиции, които доведоха до много неудовлетворени. Имаше много хора, които бяха против инвестициите. Тук говорим за много скъпа инвестиция. Имам отговор на Европейската комисия от 12-та година, от преди 4 години. Комисията, извинете, този отговор на комисията от 12-та година съдържа данни, които са данни от 11-та година. Сега аз не искам да казвам дали да отваряме или да затваряме тази петиция, но е важно да имаме актуални данни за това, което се случва а, по този проект сега и най-вече има план. След толкова много години вече не може да се говори за прекратяване на инвестициите, защото е започнала вече работата. Финансовия режим трябва да бъде спазен и трябва да бъдат а, разплатени средства по този план. Има забавяния, планът а, трябва да бъде променен, може би след това да бъде посвит какво въздействието върху разходите на всички тези действия. Нужно е също да имаме формална информация за напредъка на този проект, реализацията му. Трябва да се обърнем към Европейската комисия за актуализиране на техническо-финансовите данни, за да можем да знаем какво се случва през 2016 година. Четири години или три години и половина преди края на инвестицията. Може би данните наистина ще променят цялата картина. Ако е в много напреднал етап, този проект може би ще е трудно да прекъснем, защото иначе ще сме разпилели и много пари. Благодаря. Дома са от е, Марко Брава, Урна Керем. Не виждам други колеги. Господин Кобрава. Бе, респондо субито... А... Отговарям веднага по последното. Казах, че сме в началото, работата там сега започва. Целта на моята петиция е всъщност чисто економически да подходя, а, както примерно би подходил един министр на транспорт. Парламентът трябва да знае, че ако няма финансиране от Европейския съюз, които са около 3 милиарда евро, нито Италия, нито Франция нямаше да сложат своята част от средствата. Има е- експлицитно изразена воля, поне при Италия, не знам при Франция, но най-вероятно е същото, да се привличат европейски средства на тяхна територия. Економическа грешка е да се казва, че очакванията отговарят на нашите потребности. А, говорите за посещение, това ще е чудесно, и министра на транспорта да поканите. Трябва да се види наистина какво може да минава по тази линия и да се види, че няма никаква нужда от тази, този тунел в тази зона. Постоянния съд на хората осъди този проект. Кметовете са против, общините в Италия и Франция са против. Единствената истинска причина, и всъщност затова моля Съюза да отегли парите си, е съсредоточаване на фондове за много скъп проект в един район, където има висока мафиотска концентрация средствата за високоскоростния влак ще бъдат непряко, може би, индиректно дадени на дружества, свързани с мафията. И така, посредством този проект, мафията ще си напълни джобовете. Дори могат да направят фалшиви дружества за измамна цел или с измамна цел. Тези средства трябва да бъдат стурнирани. Ако тези средства са, ако този проект е нужен на двете страни, двете страни да отделят средства и да го построят, а да не използват европейски средства. Ако им го кажете, веднага ще спрат проектите, ще видите. И ще видите, че нито една от страните няма никакъв интерес към този проект, чисто просто искат европейски средства. Надявам се да дойдете на място, да видите, да пипнете с ръце, да чуете кметовете и във Франция, и в Италия. Особено, що се отнася до Италия, голямата част от кметовете са против този проект. Благодаря. Късъм Сейпем. Велики Шаракудницки, дестата имат. Благодаря. Мисля, че можем да приключим с точката последния начин. аз съм председател, трябва да внимавам. Ще направя изключение обаче. Обръщам се към господин Монтера. От една страна има петиция. В тази петиция се съдържа сериозна критика, що се отнася до новата железопътна линия Леон Торино. Но това, за което не сме говорили и комисията трябва да вземе отношение, защо вече са минали около 10 години. Работата е планирана, работи се. Говоря за железопътната линия Будапешта-Лион. Много е важно ние да не сме някакъв самотен остров, но също да бъдем свързани с останалите. Затова и говорим за трансевропейски железопътни връзки. Може би комисията тук ще ни даде обяснение. Тези високоскоростни влакове биха могли да тръгват от Будапеща и да стигнат до Милано или до Лион но някак си не ни се вярва. Вносителят на петицията казва, че линията Торино-Лион не е необходима, защо тогава комисията не даде своя отговор и да го препрати на френското и италианското правителство. Иначе всички сме съгласни, петицията остава отворена. Затова има пълно съгласие. Това е едното решение, но също така нека напишем писмо с предложения в него на френското и на италианското правителство, които да ни дадат повече информация за инвестициите. На трето място, нека комисията да ни каже дали не трябва да се направи оценка на тази конкретна инвестиция. На четвърто място, както казаха мнозина колеги, да се обърнем към комисиите Тран и Енви по тази тема. Петър? Може ли комисията да каже дали има проблеми при обществената поръчка. Защото не сме не сме имунни против престъпни деяния. Трябва да внимаваме, че обществената поръчка е протекла така, както трябва. Е, Вносителите на петициите също намес, намекват, че е, може да има проблеми някъде. Значи, ако е необходимо, това трябва да се прецени, ако е необходимо да се продължи с е, проекта. Добре, е, това е оценката, но в противен случай трябва да се вземат съответните мерки. Благодаря, наистина и това е важен елемент, който да включим в писмото. Това беше 10-та точка. Сега нека минем на 11-та. Петиция 0974 от 2014 година, внесена от Дитмарт Голд Аз всъщност предложих да изпратим тази петиция на Конт. Добре, така ще направим. И тъй точка 11. Петиция 0974 от 2014 година, внесена от Дитмарт Голд – с австрийско гражданство, подкрепена от три подписа относно планираната железопътна линия в Залцбург и възможни нарушения на правото на ЕС в областта на качеството на въздуха и шума. Заповядайте. Здравейте, казвам се Дитмет Голд и аз представям носителите на петицията. Най-напред Видях вашата програма за днес след обяд и аз се надявам, че ще мога да, ос, да осветли проблема а, с този проект. Основен момент тук е чистотата на въздуха, както и самия строеж. Защо внесохме тази петиция? Ние смятаме, че екологичната политика на Европейския съюз е заложена в член 174 от договора за функционирането на съюза. Там се говори за превентивни мерки и за решаване на проблеми според принципа за първопричинителя. Няма да се спирам на самата директива, която цитирам в, на фолиото. Е, материята е много сложна, но какво, за какво става дума? Става дума за региона е, Залцбург. В този регион има две реки и много планини. Е, това ограничава урбан, урбанистичното развитие на региона и това се отразява на транспорта. Въпреки това са се обособили няколко транспортни оси, но малко се прави в последно време за, е, за пътническия транспорт. 45% е личният транспорт в региона. Но ако погледнем региона, ще видим, че в този регион живеят около 1 милион, милион и 700 хиляди човека. Тоест това е един регион, който никак не е малък. Действителността е, че и, в тази година, и през тази година е, не се направи почти нищо за пътния транспорт. Сега конкретно за екологичните проблеми, пред които сме изправени. Първият проблем е са стойностите за азотен окис. Виждате графиката тук. Това са данни от общината. Имаме две, два, две стойности, които надвишават прага, заложен от Европейския съюз за чистотата на въздуха. Стойностите са измерени в, на, на на Рудолфсплац в Салцбург и в покрайнините. Е, за тази цел или по-скоро поради е, това състояние на нещата е комисията е инициирала процедура за неспазване на законодателството срещу Австрия. Данните, които имаме, не могат да бъдат проследени до 1996 година. Много неща са се променили, но по принцип замърсяването е останало едно и също. Искам да ви насоча вниманието към последните два реда. Доктор Оберфелд е провел изследване, в което се вижда, че не спазването на стойностите за чистотата на въздуха са наистина факт. На базата на това изследване може да кажем, че имаме около на година имаме 140 преждевременни смърти и то предимно поради замърсеността на въздуха. Това се дължи именно на факта, че колите са предимно използвани за предвижване на хората. Разходите, които проистичат от тези проблеми, са около 170 милиона на година. Има изследване, което се занимава специално с твърдите частици. Това е старо изследване, няма актуализирано изследване за момента. Разходите за здравословни, за здравословно третиране на хора пострадали от това замърсяване са също големи. Виждате тук картата на региона. Виждате с червено означени пътищата, които имат прек... съвишено шумово ниво. Това също и има медицински изражения. Когато обобщим проблемите, е, се вижда цялата картина. В този смисъл железопътна линия около Залцбург – един, една евентуална железопътна линия би облегчила ситуацията. Най-лесният път е именно построяването на регионален влак, регионална железница. През 90-те години бе взето подобно решение – правя препратка към една, едно изследване, проведено по това време. Приложил съм го към документите. То е проведено от инженер Брандъл. 60 хиляди на ден биха били пътниците на ден, които биха използвали този регионален влак. Тук виждате една обща картина на тогава планираната железница. Една подобна железница би увеличила мобилността на населението, би увеличила заетостта в региона и би намалила използването на леките коли което от своя страна ще доведе до намаляване на вредните вещества във въздуха и намаляване на шумовите нива. Като допълнение искам да кажа, че в Залцбург имаме Алпийски регион. Това означава, че сме доста засегнати от климатичните промени – Имахме много наводнения и през миналата седмица. Защо споменавам е, този факт? Ако искаме да действаме превентивно по отношение на климатичните промени, то една железница би спестила много разходите при щети, нанесени от климатичните промени. За нас е важно подобрението на климата и в същото време увеличаване и подобряване на мобилността. Като е, искам да добавя и, че намаляването на разходите е също един важен аспект на проекта. С а, последния слайд искам да ви представя в заключение една а, картина от нашия регион. Много ви благодаря. Имаме представител на Европейската комисия от областта околна среда. Благодаря, господин председател. Това беше много полезно обяснение. Аз ще започна с директивата относно шума, спомената от носителя на петицията. Както вече казваме в писмения си отговор, ние не можем да изискваме по тази директива държавите членки да предприемат конкретни мерки – няма правно основание, на което да поискаме допълнителни действия. Връщам се и на директивата за качеството на въздуха, доколкото разбирам, тя е много важна за вносителя на петиции. Наистина, е, ние сме много притеснени, че има надхвърляне на допустимите стойности на азотен диоксид. Това притеснява и вносителя в Залцбург е имало 15 мг на кубически метър. Също така направените проучвания на източниците на висока концентрация винаги стигат до транспорта и трафика. Комисията е на мнение, че трябва да се предприемат допълнителни мерки на местно регионално и национално ниво, за да се изпълни директивата за качеството на въздуха и да се опази здравето на гражданите. Пределните стойности не бива да бъдат надхвърлени. Същевременно комисията не определя с какви мерки да се изпълни директивата – Самите държави членки са тези, които избират мерките. Комисията не може да направи коментар по тях. Но, както споменава и вносителят на петицията, от 2010 година нататък има непрекъснато надхвърляне на пределно допустимите стойности – това се вижда и 2014 година, последната година, за която има данни. Въжи за 6 зони, включително и Залцбург. Комисията смята, че трябва да се изпълни задължението по директива 2008-50 освен това, според комисията, Австрия не е изпълнила задължение по директивата за качеството на въздуха. Ето защо комисията започна процедура за установяване на нарушение срещу Австрия през 2015 година. Това производство обхваща и Залцбург, за който става дума днес през юни 2015 година. Трябва да получим отговора на Австрия, ще му направим анализ и ще можем да предоставим повече информация след този анализ, когато ще набележим и следващите стъпки. Пак казвам, комисията не може да изисква от Австрия специфични мерки, като изграждане на регионална железница – самата Австрия е тази, която трябва да избере необходимите стъпки и е необходимо да го направи възможно най-бързо. Благодаря. Благодаря ви. Има ли изказвания? Съповядайте. Ja, weil faktisch das Problem spiegelbildlich ähm, Господин Яр, аз съм лейк в тази област. Бил съм в Салцбург. Прекрасен град. Така че като лаик познавам инфраструктурния проблем. Така че който има време, може да посети, посети Залцбург и ще види, че наистина Залцбург има проблем с транспорта, така е. Това се вижда веднага. Така че диалогът трябва да се проведе в държавите членки, но аз не разбирам кой с кого не се разбира при този, при този диалог. Може би кметът на Залцбург не иска този проект, въпреки че не мога да си го представя. Е, сега, според мен, такъв проект е много разумен. А пък комисията казва, че Залцбург има определен проблем с изпълнението на определени директиви. А защо обаче Интересите не се срещат. В крайна сметка всичко се прави заради хората. Най-малкото, което може да направим, е да попитаме, да проучим къде е проблемът, кой с кого се кара. Аз просто не разбирам. И защо не се стига до а, общо решение? Аз зная, че австрийците са много мили хора, много конструктивни. А, и когато искат да направят нещо, те го постигат, те го правят. Защо обаче в този случай не се случва? Някой друг иска ли думата? Благодаря за това, което казахте. Проблемът в момента е, че от политическа гледна точка този проект не се приема проектът, е озрял за подробно планиране, за подробно проектиране. А, все още се залага на колите, на леките коли. Има тунел, който бе построен, но той помага само на една малка общност, на една малка община, а не на големия регион. Ние сме написали много петиции до провинцията Залцбург. Приложили сме много документи. Знаем, че регионалната железница е, е подкрепена и на европейско равнище. След като обаче нашите усилия не постигнаха желания успех, се обърнахме към Брюксел. Аз мога да кажа някои имена на политици и тези хора казват, те искат проекта, но, но не могат да го да се наложат. Мога да ви представя и изявление пред пресата изявления, които вървят в разнопосочни посоки. Това е политическия ландшафт. Няма единство. Затова ние се опитваме да намерим а, по екологична посока, по е, посока на економическата изгода да намерим съюзници. Има и други транспортни проекти, също финансирани от Европейския съюз. И тези проекти е, е, също до никъде не доведоха, те не се случиха, те бяха одобрени. Ние бихме разбрали, ако повече средства не се отделят за този регион, защото всичко изчезва в нечи чекмеджета. Благодаря ви. Нека да направим следното. На първо място Европейската комисия вече отчете, че има проблем. Тя е започна производство за установяване на нарушение. Ще трябва да изчакаме резултата, който ни се обещава през июни, когато ще се получи отговора на правителството ще оставим петицията отворена и комисията ще ни уведоми за отговор. Освен това, може да поискаме в Страсбург да се говори за проблема и да се търси решение. Добре. С това преминаваме към 12-та точка. Джузепе Татара, италианец. Неговата петиция относно качеството на въздуха във Венеция. Даваме му думата. So, good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for having me here. Благодаря, уважаеми. Благодаря. Благодаря, че ме поканихте. Всъщност аз представлявам 12 организации и 130 граждани, които са подписали петицията. Петиция 2288 се основава на нашето оплакване, че е нарушена директива 2008-50 има проблем и с водния трафик в Венеция. Тук виждате синята линия, това са корабите и възможните альтернативи. Това е жълтата линия. Стационе Давикт има много близо до Венеция, разположена точката, в която измерваме. Това е една лагуна близо до историческите сгради. В петицията се говори за неизпълнение на членове 6 и 7. Освен това не е изпълнен регламента за пределните стойности и също така не се зачитат стойностите на азотен диоксид. Но да започнем с това, къде са взети пробите. Има само едно място, където е възможно те да бъдат взети в историческата Венеция. Нагоре по течението, що се отнася до корабния трафик. Срещу вятъра. Като в този случай се изключва прякото отражение на местния морски транспорт. Знаем, че има освен това 30 милиона туристи в Венеция. Те също са изложени на този въздух, както и местното население. Ние измерваме срещу вятъра и по посока на вятъра по един и същ канал. Освен това, измерваме и по различно време. Е, виждате съответно станцията, тя е представена тук отляво. Имате замърсяването срещу вятъра и надолу но директивата изисква станциите да са разположени по различен начин, за да има надежно измерване. Вижда се ясната връзка между броя кораби и замърсяването. Ние, освен това, сме взели данни от пристанищите власти, защото те са живо заинтересовани. Разбира се, вие може да ми кажете, че това замърсяване е ограничено до кратък брой епизоди, но това не е така. Повечето от пътниците и на круизите също престояват в центъра на Венеция близо до жилищния район Санта Марта и по време на транзита, а обикновено той е от 19 часа, един кораб използва 3,5 тона гориво. Имаме по 34 тона на кораб е, в пиковия сезон в Венеция всеки уикенд има по 5 до 7 такива кораба. Ясно е, че корабите използват гориво и когато са в покой. Но виждате официалното измерване за емисиите 2,5 Измерването е направено от АПИЧЕ, това е местна агенция за подобни замервания. Вижда се, че половината от замърсяването се дължи на пътническото пристанище, търговското пристанище и друг воден транспорт. Замърсяването в Венеция до голяма степен се дължи на такива източници – Вътрешният трафик също трябва да бъде определен като една от причините за замърсяването. Затова и имаме различни мерки. Виждаме, че има стойности измерени в Венеция, които отговарят на стойностите в един замърсен тунел но в тунелите не живеят хора, докато при нас живеят. И ето виждате едно изображение, което също ви е познато, надявам се. Е, виждате и пътуванията на въпорето, както и замърсяването от тях – не са изпълнени изискванията за пределни стойности на азотния диоксид. Замърсяването вреди на нашите паметници, защото Венеция е до голяма степен построена с варовик от Истрия, като този вид материал се използва не само за орнаментални изображения, но и за структурни цели – в колоните, например. Серния диоксид и азотния оксид обаче реагират с калциевия карбонат на караба, на камъка и по този начин виждате, че се вреди на паметника. Ето тук на този релеф това е показано съвсем ясно. Това е тъй наречения серен процес. Не виждаме обаче да е предприето действие и да е отразено в регионалния план за защита на околната среда. Ние бихме искали италианското правителство да получи официално уведомление, в което да се съдържат броя и местата, на които се замерва качеството на въздуха, да има точни резултати от тези измервания и да се настоява за надежден план, използване на филтри и други превентивни средства, както се прави в тъй наречените нормални градове по отношение на автомобилния трафик. Но това тук да се направи за корабите и лодките. Благодаря. Марта. След това ще чуем и комисията. Заповядайте. Добър ден, аз съм Марта Муньоз от Европейската комисия. Околна среда е моята дирекция. Много благодаря за обяснението. Аз няма да повтарям всичко. Няма да повтарям и отговора на комисията от 30 март 2016 година. Само ще кажа какво е новото. Броя на станциите, където се измерват допустимите стойности, тяхното разположение, това сме разгледали В Венеция има 508 такива станции. Това отговаря на изискванията за минимални бройки. Ние сме разгледали и трафика в съответните зони. Както казах, изпълнено е изискването за минимален брой на места за вземане на пробив. Ако разгледаме къде са разположени тези места, обаче, тогава виждаме, че има неизпълнение. Неизпълнение на директивата за качеството на въздуха, защото в приложение 3 тази директива изисква да се правят измервания там, където има най-голяма концентрация, но това не се прави в момента, за това и комисията продължава своето проучване. Имаме и приложение B1 на директивата, което изисква индустриалните източници да бъдат анализирани и една от станциите да се анализира да се инсталира, извинете, по посока на вятъра. Това не е направено. И сега ние правим своята оценка, за да видим има ли нарушение в този случай в района на историческа Венеция. В зависимост от отговорите, до които стигнем, ще определим и следващите си стъпки. Това беше по вземането на проби. А иначе, що се отнася до производството за нарушение, това вече е обяснявано от комисията и няма какво да бъде добавено. Това е всичко. Благодаря. Казват ми, че има представител на италианското правителство в залата. Добър ден, заповядайте. Е, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Бих искал и аз да кажа няколко думи пред вас за качеството на въздуха в Венеция. Съвсем накратко. Регионът Венето предвижда зониране на територията по член 4 на директивата от 2008-50 през октомври 12 година. И така град Венеция бе включен в зона 508 агломерат Венеция. Има съответни критерии в пето приложение и девето приложение на директивата и така видяхме кои са основните пунктове, където се вземат където се взема въздух за тестване. Италианските органи са ги избрали, имайки предвид микроскалата и макроскалата в трето Б приложение от тази директива. Има съответни критерии в осмо приложение на директивата, които се използват и за този остров, и за Венеция. Когато говорим за градска зона, имаме е, място, което е далеч от трафика, далеч от е, бензиностанция, на място, където има достатъчно вятър, за да може да има смесване на въздушните потоци, да речем това може да бъде а, улици с нулев трафик, близо до училища и други зони, където няма сгъстена, сгъстено замърсяване. По пето приложение на директивата А, мястото за вземане на проби се смята за добро място, тъй като е близо до пристанището. Там имаме индустриална дейност и съответно пристанищна дейност. За това трябва да се каже, че последните години пристанището Маргера се занимава прекалено много с логистика. Това показва, че шести и седми член на директивата са спазени. Също така има и допълнително наблюдение на въздуха от една агенция. Прави се оценка на въздействието на трафика на големи кораби в зоната, особено в историческата част на Венеция. Различни кампании за измервания са направени. Имаше и мониторингова кампания. Близо до пристанището Санта Марта през септември-октомври 13 година също мониторингова кампания, свързани с Сантелена през юли и юни същата година. Освен това, и за да стигнем до настоящото, тъй като последният отговор на комисията е от март тази година, през април тази година, 2016, регион Венето одобри нов регионален план за оздравяване на въздуха. До 2020 година регионът, за да намали емисиите по директивата, смята да предприеме множество мерки. Този план е свързан с емисиите на пристанището и той предвижда 9 дейности в пристанището, А8.6 и А8.12 бис. Сред тези дейности трябва да припомним една дейност, която предвижда електрификация на кейовете, където са спрели а, и нощуват корабите. И А8.12 БИС там имаме мониторинг на въздуха с мобилни лаборатории. Регионалната агенция за опазване на околната среда и агенцията на Венеция ще предприемат заедно действие там. Регион Венето също така в рамките на становището по процедурата за оценка на околната среда, свързан с шосето, което свързва Венеция с континента, едно наблюдение на въздуха, като има конкретно място, където ще се измерва въздуха, заедно с регионалния орган. И тези последни дни ми казват от Венето, пристанището в Венеция, дефинира точно къде ще се намира заедно с пристанището това място. Köszönöm szépen, kérdezem a kollégákat, a Evi asszony. И така, обръщам се към колегите. Кой иска думата? Благодаря. Изправени сме пред един проблем, който е много сериозен качеството на въздуха в цяла Европа и по-специално в някои региони на Европа, като например в равнината Падана, в Венето и Ломбардия. Има и друга петиция по тази тема. Това е един проблем, който отдавна съществува и един проблем, по който политиците не предприемат достатъчни мерки, за да могат да се преборят с проблема. Имам чувство, че що се отнася до пунктовете, където се извършват измерванията, петицията говори за тях, са избрани много различни места, вносителите. Казват, че те не са на подходящо място и където не се измерва коректно замърсяването. Благодаря на италианското представителство, че е тук. Много се радвам в крайна сметка, че някой е дошъл и че участва и следи петициите, които са свързани с Италия. Не мога да кажа обаче за предишната петиция, това макар, че е много сериозен проблема и по предишната позицията. Различни са становищата. Европейската комисия казва, че е, проучва и ще направи оценка е, на това има ли нарушение или не. Според нас има очевидно нарушение и трябва да се предприемат мерки. Италия е и в неспазване и по други въпроси, повдигнати от петицията. Не на последно място, с някои колеги зададахме един въпрос началото на май, в който комисаря Вела говори за проучвания и евентуално писмо а, за едно забавяне тъй като Италия много бавно подава датите, свързани с... данните, извинете, свързани с качеството на въздуха. И за да удовлетвори европейските изисквания. Много трябва да се направи. Тук политиците носят огромна отговорност. Случая с Венеция. Необходимо е да се действа бързо, тъй като имаме голям морски трафик там и това оказва огромно въздействие върху здравето на хората. Това не може да бъде игнорирано като проблем. Надявам се да остане отворена тази петиция и да се направи сериозен мониторинг на плановете на Италия, на италианските региони, в случая на Венето, подготвят за решаването му. Питър. Благодаря. Господин Яр, аз също искам да благодаря на вносителя. Ние знаем, че по принцип често каним представители на държавите членки, но не винаги е възможно да имаме представители а, по проектите, по петициите. Диалогът, директният диалог е винаги много за предпочитане. Подкрепям това, което каза колежката Еви. Разбирам нещата така. Има два проблема. Може да се спори къде трябва да са станциите за измерване, но ясно е, че има завишени стойности и вносителите бяха много ясни по отношение на превишаването. Знаем, че е корабоплаването ползва главно дизелови мотори, двигатели, но тук може да се използват европейски средства за преоборудване. С това може да се занимаем, особено когато става дома за пътнически кораби. Ето при колите има катализатори, има софтуер. Сега при корабите нещата не са напреднали до там, просто също, често ние не доглеждаме проблема и корабите се карат с лоши горива, с лош дизел и замърсяват. Така че това не е само проблем за Венеция това е общ проблем. Нека оставим петицията отворена и нека да работим по-нататък заедно с вносителите за преодоляване на проблемите. Явно 50% от замърсяването са продукт на корабоплаването. Туристите, добре, туризмът е нещо хубаво, но всичко трябва да функционира в унисон. Благодаря, казва председателят. Иска ли още някой думата? Може би вносителят в заключение да каже няколко думи. Micro, please, scusi. Io avrei alcuni punti, sì, avrei alcuni punti. Искам да кажа няколко думи. Да, вярно е. Хубави кампании бяха направени с мобилните станции. И когато имаше такива, те бяха много ограничени във времето и тогава бе отбелязано, че измерванията са много различни от фиксираните станции. Това е допълнителен елемент, който е в полза на нашата петиция. Искаме да имаме фиксирани станции, които да са разположени не там, където духа вятър, а там, където няма вятър. Измерват се градски зони, където живеят хора. Но на всяка изло нещата са различни. Там, където е станцията, няма изобщо хора. Никой не живее там. Там има само птици. Една друга станция, Малконтента. Тя не измерва морските кораби, които между другото 5 последните 5-6 години се отвоиха. Както каза и представителя на правителството, трафикът е, не намаля. След това, ако се направи станция в Фузина, това няма да е полезно, защото Фузина е пълен провал. Никакъв трафик няма там. Така че няма смисъл да се мери там, където няма трафик. Има инспекции, но те не са публични. Те се финансират от пристанището и мобилни лаборатории има, но те не пътуват често, т.е. рядко. Ходят до Венеция. Венеция, освен това, не може да се смята на, да се пресмята на базата само на жителите, а на базата на това колко туристи, освен население, има. Няма никакъв план за електрифициране на кейловете и не е ясно дали ще има електричество от централата в Маргера, където между другото се гори, се горят въглища и други замърсяващи въздуха вещества. Инспекциите трябва да бъдат публични. Платформите трябва да бъдат направени надлежно и мерките и лицата, които живеят там близо, туристите, които посещават града, да могат да дишат чрез въздух по директивите. Благодаря. Благодаря. Уважаеми дами и господа, предлагам следното. Значи, става дума за един съществуващ проблем – Европейската комисия е предприела определените мерки, италианското правителство е осведомено и сътрудничи на Европейската комисия. Това е много положително. Трябва да изчакаме резултата от диалога и до тогава ще оставим е, петицията отворена, ако сте съгласни. И така преминаваме към точка 13 става дума за две петиции. Е, отново става дума за Италия и чистотата на въздуха. Първата вносителка е госпожа Ана Геромета, другата вносителка е Рафаеля Белеца. Доколкото зная, госпожа Геромета е тук. Имате думата, госпожо. Um, Yes, good, good morning, good afternoon. Um, uh, so I, I, would, I will read. <laughs> Dear sirs, Здравейте! През 2013 година ние помолихме Европейската комисия да се обърне към италианските власти по повод на завишените стойности за замърсяване на въздуха. След 2012 е, година, е, е, решението издадено през 2012 година, в което се казва, че има завишени стойности при замърсяването на въздуха, ние се надявахме, че ясно послание ще бъде изпратено до нашите власти. Аз съм тук, за да актуализирам нашето желание за ясни действия и за прилагане на директивата за чистотата на въздуха. От 2013 година е, комисията увеличи усилията си и се свърза отново с италианските власти, но в нейните мерки не са обхванати всички италиански региони. Изключват се региони, които имат планове за чистотата на въздуха, но тези планове не постигат целите, заложени в директивата за чистотата на въздуха. Това накърнява отговорността на регионалните власти и изпраща лошо послание на, към властите. Като започвайки с нашите, с мерките си, комисията трябва да включи мерки, които да променят ситуацията в областта. Това за момента не се включва. Не, това за момента не се случва. Трябва да се включват всички области, в които има нарушение на директивата за чистотата на въздуха. Тъй като стойностите непрекъснато се завишават, комисията трябва да предприеме мерки, които ефективно да приложат европейското законодателство. Трябва да има планове, които да се прилагат ефективно. В региона като Ломбардия е, има завишени стойности на твърдите частици има завишаване на озона, на бензопирина и няма никакво обяснение да се прави, да не се прави нищо. Има нужда от ясни мерки. Мерките трябва да са достатъчни, и да са адекватни. Трябва да има адекватно финансиране, което да отговаря на спешността на ситуацията, защото става дума за здравето на гражданите. Плана за Ломпардия, който бе прият през 2013 година, не е ефективен. Той не може да защити здравето на гражданите. През 2015 година имаше над хиляда случая на завишени стойности за замърсяване. Повече с 40% от 2014 година. Няма ясна приоритизация. През 2014 година, веднага след приемането на плана за мотопедите, Ломбардия реши да субсидира 350 000 мотопеди. Е, те са, повечето от тях са двубутални, с двубутални двигатели. Е, ра... Субсидиите се възлизат на около 1 милион евро. С тези пари биха могли да се заменят много от мотопедите и леките коли, които замърсяват въздуха. Планът, докладът изготвен за 2015 година потвърждава факта, че мерките не са достатъчни поради недостатъчно финансиране. по... бих казала, че през 2015 година имаше три момента на завишени стойности за замърсяване. Никакви мерки не бяха предприяти. Това е нещо, което често се случва в Ломбардия. Ако намаляването на натиска от страна на комисията доведе до факта, че Ломбардия не предприе по-нататъчни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. През 2015 година повечето от регионите в Италия бяха в подобна ситуация. Нужна е координация между регионите и между Министерството. През 2013 година регионалното правителство в, по, в, в долината По подписаха меморандум за чист въздух, но три години минаха и мерки не бяха предприяти. Няма нищо видимо, поне за гражданите. Ня, политиките не бяха прияти, нямаше нови планове. 65% от 65% от е, заболяванията в, реги... в тези региони се дължат на лош въздух. Всичко това показва, че намаленото съдържание на вредни вещества в момента във въздуха се дължи на економическата криза. Вие виждате на слайда тенденцията за намаляване на вредните вещества в въздуха. Сравнението е между 2010 година и настоящия момент. Става дума за областта Венеция. Там тенденцията е влуша, се, влу, се влушава. През 2015 година нашето Министерство на екологията подписа нов протокол с регионалните правителства, които включват нови мерки и бъдещи политики. Но липсва финансиране и липсва строг, липсват строги мерки. Например, италианският парламент прие план за устойчиво развитие с бюджет около 35 милиона за около 36 региона. Е, не може да се очаква всеки за по-малко от 1 милион регионите да се справят с чистотата на въздуха. Италия се справя с проблема несистемно. Важно е за всички италианци, всички италианци да имат достъп до чист въздух. Уважаеми депутати, ние разчитаме на вас да подкрепите нашето желание за чист въздух, въздух, който да дишаме. Ние залагаме на нашата петиция, чрез която искаме да накараме италианското правителство да приложи планове за чистотата на въздуха, които да са снабдени с подходящото финансиране, така че директивата за чистотата на въздуха да бъде правилно приложена. Благодаря. И така, давам думата на комисията. Благодаря. Ще дам няколко допълнителни данни от страна на комисията. Последната информация от ноември 2013 година по отношение на точка 5. Тук имаме малко информация. Имаме информация от 2014 година. От 2015 година нямаме а, информация по отношение специално на, на твърдите, на прахови частици. Последната информация, която имаме за тях е 2,5. За твърди прахови частици 10. Е, които споменахте във вашата презентация. Имаме писмо, официално писмо, което комисията изпрати през юли 2015 година на италианските власти, но, както казахте, това писмо не обхваща всички региони, в които има завишено замърсяване. По-специално седем региона от долината по не са включени. Защо не са включени? Защото в тези региони имаше нови планове и комисията трябва все още да оцени тези планове преди да предприеме съответните мерки. Мога да ви кажа, че комисията е оценила тези мерки и ние смятаме, че тези мерки не са адекватни, още повече, че завишението е много високо на замърсяването. Мерките не са достатъчни, ще последват, ще последват мерки от наша страна много скоро. По отношение на азотните окс, о, оксиди, през май 2015 година изпратихме писмо до италианските власти по, по този въпрос. Има няколко региона в Ломбардия, които страдат от замърсение с азотни оксиди, а именно не, не е спазен член 13 и член 23 на директивата. Ние получихме отговор от италианските власти. Ще оценим този отговор и ще последват мерки от наша страна. Сега, с ваше позволение, господин председател, ще дам думата на Марко Веспери от отдела за нарушаване на процедурата. Thank you very much, Mr. Chairman, for giving uh, the Commission this uh, extra... Благодаря, че давате тази възможност на комисията да даде отговор на петицията. разбираме какъв е проблема. 20 милиона души са изложени на това замърсяване с частиците. 10. Искам да кажа на парламента, че след като решихме да се изправим съд пред Польша и България, вече имаме две дела за превишаване на лимитните стойности на PM10. Последните данни не са валидирани, но те са следните. През 2015 година в Италия има намаляващ брой дни с замърсявания, които да надвишават. 13-14 година може би данните се дължат на благоприятните метеорологични условия, много дъжд и вятър, а не се дължат на мерки, взети от регионите. Следователно, може да разчитате на нас, почитаеми депутати, а, да, че ще направим това, което направихме с Полша и България. Равно третиране. Сходни случаи се третират по един и същи или сходен начин. Köszönöm szépen, Тавернари úr, parancsoljon. Sì, grazie ancora, Благодаря. Благодаря за тази възможност постоянното представителство е в постоянен диалог с Европейската комисия по всички случаи, свързани с нарушения на законодателство за околната среда. Искам да припомня, че постоянното председателство, представителство, извинете, присъства на всички дискусии, на които е поканено, особено на вашите заседания. Последния месец участвах и по петиции, свързани с Лацио и управлението на отпадъците. Бяхме тук и при предишната дискусия за петицията за Торино и Лион – не се сметна необходимо да се изкажем, така смята европейското правителство, извинете, италианското правителство по предишната петиция. Затова се изказваме само по тези. Що се отнася до качеството на въздуха в Падания и особено Ломбардия? Това, което мога да направя и което най-вероятно ще бъде полезно за комисията по петициите, е да ви кажа какви са последните действия предприяти на национално ниво. По-специално бих искал да кажа, че цялата работа на групите по програмата с мерки за оздравяване на въздуха в Педания приключиха до края на 15-та година, началото на 16-та. Това са 10 работни групи, които се занимаваха, занимаваха с тематика, различни аспекти на околната среда, свързани с транспорта, меделието. Е, ако трябва да ви припомня, трябва да кажа, че в Министерство на околната среда имаше работна група за сертифицирането на генераторите на топлина. Имаше и пред... про терапевтични действия, свързани с тези инсталации. Работната група приключи работата си в края на 2015 година, разработи се съответния документ, който бе изпратен на съответните министерства. Очакваме становищата на тези министерства, за да приемем декрета. Същото се отнася и за втората работна група, която се занимаваше с актуализация на а, е, лимит горните стойности на работещите с биомаса инсталации. Отново ще има декрет. А, в този случай разработено от съответните министерства, които са засегнати. Те ще заложат а, горни стойности за всички, които използват биомаса. Имаме и други работни групи. Трябва да кажа, че всички те работиха наистина по фундаментални въпроси, анализираха важни аспекти. Има работна група в Министерството на инфраструктурата и транспорта също така. И като цел тази група трябваше да авторизира указанията за градските планове за мобилност. И тази работна група работи и Националната асоциация на италианските общини. Включихме ги, за да може да знаем каква е проблематиката по места в италианските градове. Още нещо, още една работна група бе в Министерството по земеделие и горите – указания се разработваха там за намаляване на емисиите, които идват от зоотехниката и от земеделската дейност. Това беше за работата вътре в работните групи за падания. Както каза и вносителят, има протокол за разбирателство за подобряване на въздуха и неговото качество а, борба за все по-голямо използване на обществения транспорт, все по-малко използване на лични автомобили. Този протокол за разбирателство бе подписан през декември 2015 година. Министра на околната среда го подписа, той отговаря на национално ниво, подписа го също и председателя на конференцията на регионите и автономните провинции, както и председателя на Националната асоциация на италианските общини. Освен това, 30 декември 2015 година имаше една среща на председателя на региона с съответните общини в градски зони с господин Галети, министр на транспорта. Те срещнаха в Рим Обсъждаха се всички теми, свързани с качеството на въздуха в Италия. След това имаше и втора среща, наречена антисмог среща. Министра на околната среда, отново общините, следващите две седмици ще трябва да се проведе третата кръгла маса, където ще се срещнат председателите или управителите на районите, кметовете на общините и така нататък. Там, където има процедури по нарушение, ние сме обърнали внимание и там тече диалог аз мога да го кажа, защото аз съм човека, който се занимава с всички процедури за нарушение срещу Италия, свързани с околната среда. Постоянно говоря с Европейската комисия по всички случаи преди започване и след започване на такива процедури по нарушение. Благодаря ви. Госпожа Еви иска думата но преди това искам да помоля всички вас да говорите малко по-бавно, тъй като преводачите няма как да си свършат работата иначе. Di че ci даванти davanti Отново сме изправени пред е, една ситуация, която е много сложна. Отвъд е, морфологичната характеристика и климатичната характеристика на равнината падания – които са трудни за управление, има и друго. Движението на въздуха е такова, че всъщност въздуха се задържа по-дълго и няма течение. Та независимо от географското положение и тази специфика, плановете, които са изготвени, не са достатъчни. Говорим за един проблем, който засяга хиляди. Европейската агенция за околната среда в доклада си от миналата говори, говори за 4000 смърти, които се дължат на това. В Италия 84 000 лица. Е, chiaramente, е, un, un problema gravissimo. Това е много сериозен проблем трябва обаче да подходим честно към този проблем, а правителствата, националното и местните и Европа не подхождат така. А, доволна съм наистина, че има представител на италианското представителство и това ще направя един апел. Апел свързан с директивата НЕК, свързана с националните лимити за емисиите. В Италия, например, позицията трябва да бъде за опазване на здравето, а не да се занижават емисиите, които в момента се преговарят. Нека да дадем ясен сигнал, че наистина искаме да действаме, за да опазим здравето на хората, а не само да говорим за виртуални данни, виртуални механизъм за намаляване на емисиите – както системата за търговия с емисии. Една директива, която в момента също се предоговаря. И тя е само на хартия. Тя е виртуално. Само виртуално се опитва да намали емисиите на CO2 в атмосферата. Но де-факто това не се случва. Говорим за разлика що се отнася до намаляването на емисиите, които предлага директивата НЕК. 15 000 лица. 15 000 лица, които могат да загинат, да о, загубят живота си, което да се дължи на такива емисии. Това са въпроси, които не бива да се забравят. И не на последно място, Хубаво е, че споменахте и земеделието и приноса на земеделието към замърсяването на околната среда. И тук отново ще приканя всички държави членки да не махат метана от замърсителите, които трябва да бъдат следени, тъй като там се говори за намаляване – това ще бъде в щета на нашето, в ущърп, извинете, на нашето здраве. Като гражданка, която живее в Милано, аз живея в Милано, израснала съм там, познавам зоната и знам как с времето бяха направени инвестиции, които върват в обратна посока, а не са за обществения транспорт. не се разрешава проблема с трафика. Знаете какъв е трафикът там. Има трафик огромен. И това може да окаже огромно въздействие върху мобилността като цяло. По много фронтове е нужен повече кораж. Трябва да се предприемат решения, които да опазват времето, здравето на хората. Le persone, io per prima non mi sento, eh, non voglio ingannare. Не искам никого е, да мамя и не искам и мен да ме мамят. А, така че това е много деликатна тема. Много се говори по нея, но в крайна сметка малко се прави. Мигола Кисулни. Нем. И така, колеги, иска ли някой думата? Не? Е, искам да кажа, както каза и представителя на нашето правителство, той говори за тези работни групи. От три години няма един декрет. Извинявайте. Имаме проблем, който е спешен. Той е свързан с здравето на гражданите. А ние смятаме, че нашето правителство трябва да направи много повече. Трябва да даде абсолютен приоритет на всички нива – регионално, местно, национално, на проблема с атмосферното замърсяване – Италия има огромен брой смърти, които се дължат на това. И ние сме на първо място сред всички европейски държави. Така че Виждам, че през април 16 година е излязъл един документ на Генерална дирекция за вътрешни политики на Европейския парламент. Там се говори за Милано конкретно и там се потвърждава, че са блокирани мерки, махнати мерки. Изключително важно е да се направи така, че нашите регионални правителства, националното правителство да работят по една политика, която да е много по-решаваща и решителна. Аз представлявам една организация, която се казва Граждани за въздух. Преди няколко дена писахме на правителството на Ренци и поискахме малко по-активно да работи по директивата НЕК. Както пише и в документа на Европейския парламент, става дума за взаимосвързани политики. А, немислимо е да не се работи по проблема с тестовете с реално шофиране на автомобилите и проблема, пред който сме изправени. Нашето правителство не го прави. Надявам се в бъдеще е, то да промени своята работа. Благодаря. Благодаря. Мисля, че наистина това е реален проблем, няма съмнение и за това се радваме, че комисията работи по този въпрос. Наистина, вие уточнихте, че ще получите повече информация това е част от общуването между италианското правителство и комисията. Петицията оставя, остава отворена и изчакваме получаването на повече информация. 14-та точка петиция от Леона Маз, белгийско гражданство, относно замърсяването на въздуха в Антверпен. Добре дошла, веднага и даваме думата. Excuseer. Meneer de voorzitter, leden van de commissie, aanwezigen. Уважаеми членове на парламента, господин председател, е, моята петиция е от 2011 година. Тя е свързана с нашата тревога за състоянието в Антверпен, затова и настояваме да няма толкова пътища. Забелязваме, че има все повече проблеми с заболяванията сред децата, заболявания на дихателната система. Ние имаме четири магистрали. Освен това имаме магистралите на Гент, на Брюксел, от Лиеж, от Преж, всичко това за нас е проблем и проблемът става все по-наболял. Много е оживен трафика, денонощно. Пристанището също се разширява колкото повече се разширява пристанището, толкова по-голям е трафика по пътищата. Всичко това може да е хубаво за економиката, но трябва да се мисли и за социалния аспект, защото здравите граждани са основен елемент на тази економика. Аз не искам, разбира се, да виня единствено транспорта, Белгия неведнъж е била проучвана от комисията заради лошото качество на въздуха в страната, така или иначе. А в случая с Антверпен, нека ви напомня, че през последните 30 години пристанището се оголемява и само за 15 години се е увеличило с 50%. Огромен брой тонаж минава през това пристанище. Ако всичко продължава в същия дух, то до 2300 година ще имаме наистина внушителен тон товари, които минават през пристанището. Всичко е добре, но този транспорт трябва да е устойчив и ние се надявахме, че ще има намаление, вместо това увеличението на трафика е с 50%. Освен това, виждаме, че остават все по-малко и по-малко озеленени площи, като гората на Света Ана, например, която вече няма. Няма дървета, няма тревни площи. Именно и за това би трябвало да се помисли. Министерство на развитието мисли дали реката да не се отклони извън града, но има и други, които са много притеснени Виждаме, че в Антверпен, освен това, има и училища, разположени едва ли не на магистралата или между много оживени пътища. Не се обръща внимание и на това да се залесява повече. Има ли някакво свободно пространство, веднага там се строи е, в Антверпен обикновено се строят офиси. Така че имаме и или сгради, или повече пътища. Същевременно се правят проучвания на качеството в Антверпен. Аз мога да цитирам някои от тях, които са наистина добри постижения. Те всъщност препоръчват да се използват повече велосипедите. Отново ще повторя. Здравето на гражданите е важен елемент – от економиката. Аз винаги съм казвала и пак ще го кажа, че когато се отваря пространство единствено за трафика, то хората губят стимул. Имам чувството, че Антверпен се е превърнал в една магистрала залепена за града, а не обратното. Знам, че вие не разполагате с средства да решите този проблем, но вашето съдействие не е маловажно. Много ви благодаря. Марта Муниус от името на комисията. Yes, thank you very much, Mr. President. Благодаря, господин председател. Нека ви напомня, че през декември 2015 година комисията вече е дала отговор. Даните от 2014 година и 2015 още не са актуализирани, няма как да ви уведомя за тях, но мога да кажа докъде сме стигнали в производството за установяване на нарушение в отговора казваме, отговора си казваме, че не е изпълнено изискването за 5-10, но сега има известна разлика. Ние ще заведем дело срещу Белгия пред съда на Европейския съюз. Според комисията е била предоставена информация за 2013 година, която показва, че Белгия не е изпълнила изискването за 5-6-10. През 2014 година обаче настъпи промяна. Докладът за качеството на въздуха показва, че Белгия е покрила всички критерии по качеството на въздуха. И в Брюксел, и в Гент, и в градовете – с над 50 000 жители. Какво се е променило сега? Комисията реши за сега да не завежда дело срещу Белгия в Европейския съд. Какво означава това? Означава, че комисията отново ще направи оценка тогава, когато имаме данните за 2015 година, но това ще стане едва през септември 2016 година. Не казвам, че Белгия отговаря на всички изисквания по 5-6-10. Все още двигателите са частта, в която изискването не се изпълнява. Но когато Европейската комисия реши да започне процедурата за установяване на нарушение, това беше 2012 година, и двигателите, които не отговаряха на условията, не бяха включени в това производство. но всички останали норми в момента отговарят на изискванията. Както казах, ние следим ситуацията и след като имаме данните за 2015 година, ще очертаем следващите стъпки. Благодаря. Köszönöm szépen. A bizottság tagjaként üdvözlöm Barstázórat, és megadom neki ezt. Благодаря ви. Давам думата на колегата Стас. Благодаря, господин председател, почитаеми членове на парламента, госпожо Мас, госпожо Муниус. Аз съм член на тази комисия, както и на комисията по околна среда. Затова и много отблизо следя проблемите, свързани с качеството на въздуха. Всъщност аз съм тук, защото съм от Антверпен, и трябва да ви кажа, че не исках да противореча на госпожа Мас. Нейните аргументи са напълно обосновани и аз я подкрепям. Европейската комисия обясни, че е настъпила промяна, че към края на 2016 година комисията ще получи нови данни, за сега само ги очаква. Надявам се всичко това да е ясно, но за сега имаме отговорите на комисията от 2012 и 2015 година и комисията все ни казва, че ще следи темата. Аз мога от опит да ви кажа, че качеството на въздуха в Антверпен не е добро и замърсяването се отразява на, на начина ни на живот, на а, професионалния живот, на децата. Госпожа Мас каза, че има училища, които наистина са разположени между две магистрали. Всъщност, една трета от целият трафик на Антверпен минава през самия център на града – и от това страдат не само началните и средни училища, има дори и детски градини, разположени между магистрални пътища. Така че петицията на госпожа Мас не е петиция на отделен гражданин. Госпожа Мас всъщност говори от името на множество граждани в Антверпен. Тя представлява множество организации, също така едната от тях се казва Стратен генерал, другата е организация, която се казва Без да дишаш. Имаме и още една организация, която се бори за покриването на магистралата, която влиза в Антверпен с цел по-добро качество на въздуха. Преди няколко години се проведе референдум. Той беше спечелен от тези, които настояваха на по-добро качество на въздуха. Работи се и с регионалните власти на цяла Фландрия. Идеята е да настъпи подобрение, да се слушаме помежду си. Има един проект наречен наука за гражданите. Има и друг проект с името Куриозен Нюзен. Така или иначе, гражданите се включиха. Те, например, поставиха сенсори в собствените си спани и домове, за да измерят замърсяването като в случая са важни дори не толкова резултатите, важно е, че обръщат внимание. И тъй комисията пак ни казва, че чака повече информация, допълнителна информация, но ние имаме информация. И тази информация мисля, че показва, че петицията трябва да остане отворена. Тя е спешна и полезна. Затова, господин председател и почитаеми колеги, нека да оставим тази петиция отворена и заедно с хора като госпожа Мас да видим какво точно се случва в Антверпен. Като всички работим заедно в името на здравето на гражданите. В крайна сметка Антверпен е туристически град, така че защитаваме и туристите. Благодаря. Някой друг иска ли да се изкаже? Госпожа Мас отново иска думата. Струва ми се, че наистина ще са необходими нови мерки, нови директиви, които да отчитат качеството на въздуха на местно ниво, защото в Антверпен е, това не се отчита. Например, в Антверпен има много магистрали и големи пътища, но няма построен нов парк. Затова ние, гражданите, които защитаваме каузата на въздуха, трябва да привличаме вниманието. Правят се сбирки на съседите и участват много хора, защото хората се притесняват освен това, трафикът се увеличава с 11%, когато влезеш в Антверпен и обикновено се движиш между два реда камиони. Би трябвало наистина петицията да остане отворена. Така както каза и господин Стас. Но Проблемът е международен. Всъщност той засяга цяла Европа. Трябва много да внимаваме с замърсяването. Права сте. Наистина виждаме колко много са петициите, свързани с тази тема. Те показват, че проблемът е общо европейски. Ще чакаме отговора на комисията през септември, след като се получат данните от националното правителство. Много благодаря. Петър. Е, комисията каза, през септември ще има отговор. Добре. Тогава нека запомним е, да попитаме комисията през септември за отговора. Е, това единствено искам да, да напомня, да не забравяме. Е, Благодаря ви. Дами и господа, като че ли успяхме да изчерпим петициите до тук, но сега преминаваме към следващите петиции, които ще се разгледат амблок. Те имат е един представител на това заседание. Веднага давам думата на госпожата. Не, я аз. Έντιμε κύριε Πρόεδρε, έντιμα мели. Уважаеми дами и господа, аз представям гражданите от един от най-големите градове в Кипър, Ларнака. В нашия град започва все повече да се разпростира тежката индустрия, да се употребяват твърдите горива. Е, гражданите са загрижени, защото само 800 метра делят плажа Финикудес до пристанището, пристанище, което до момента се използваше за туризъм и за търговия. Сега обаче се оказва, че се строят в пристанището два модула, които ще се занимават с производство на течна отайка, за сондаж на газ. Освен това се строят и складове за химически вещества и радиоактивни отпадъци. Едно от предприятията са, едно от предприятието е Cypress Limited. Има и други предприятия които строят именно в пристанището. Става дума за тежка индустрия тук. Някои от елементите съм, будят огромна загриженост. искам да кажа, че не сме достатъчно информирани като граждани за тези строежи. Не е имало никаква официална информация за това, какви химикали ще се складират в тези складове, в тези съоръжения. Не знаем как тези химикали ще бъдат третирани. Не знаем какви са мерките, които се предприемат за, за да се предотврати евентуално изтичане в околната среда или избухване. Няма план за действие в, в по смисъла на член 8 от съответната директива. Нямаше информация за това как правителството ще приложи член 9 от директива 9628. 9628. Нямаше и оценка на въздействието на върху околната среда и върху здравето на хората. Използването на пристанището на Ларнака – от предприятието надхвърля неговото предназначение. Пристанището не бива да се използва за склад на горива самите предприятия, които строят на пристанището, имат своето седалище далече от него, така че тези вещества трябва да се транспортират. От това проистичат големи опасности за гражданите и за децата. От една страна от инциденти, пътно-транспортни происшествия, от друга страна от изтичане на предни вещества в околната среда. Тази тема засяга хиляди граждани. Надявам се вие да ни помогнете да запазим здравето на гражданите и да запазим околната среда. Чиста. С удоволствие бихме ви посрещнали в Ларнака, за да видите на място за какво става дума. Председателят, комисията има думата. Благодаря. Комисията благодари на вашата комисия да се обърнем към вас и към вносители на петицията. Искам да отбележа следното. В момента има и жалби, отправени към Европейската комисия директно по този въпрос. Има много информация, която ни е предоставена, комисията отговори и на вносителите на тази петиция през ноември 2015 година. От тогава нещата не са се променили много – Що се отнася до законодателството на Европейския съюз в областта на екологията, мога да кажа следното. По отношение на Орховската конвенция, трябва да се каже, че нейните изисквания са много подробни и са заложени и отразени във всяка директива, свързана с околната среда. Така че тези критерии, тези изисквания се преценяват винаги, когато става дума за екологията и екологичните въздействия на даден проект. Директивата 9682 и директивата 2012 18 са оценени през а, юни 2014 година. Директивата 9682 за нея трябва да кажа, че по отношение на информацията, с която комисията разполагаме, с която комисията разполага, не може да се каже, че има нарушение на тази директива, защото тези вещества и количествата не, не спадат в обхвата на директивата. Единственото, по което може да се изкажем е земеползването. И за инсталациите в пристанището на базата на получената информация не може да заключим, че кипърските власти са нарушили или некоректно са оценили дистанциите между съществуващите инсталации и новите инсталации. Що се отнася до директивата 2001-18, е, тя също не, не, не може да бъде приложена тук, защото тя се отнася до планове и програми, а не до про, про, про, проекти. Тук действа друга директива. което означава, че държавата членка няма задължение да, произве, да, про, да, про, да проведе оценка на екологичното въздействие. Има нужда само от предварителен скрининг и според информацията, която сме получили, това е сторено този смисъл държавата членка трябва просто да информира обществеността, а не да провежда конс... публични консултации. През юли 2014 година разбрахме, че е имало информа... информиране на обществеността. Организирани са заседания, парламентарни заседания, където, къд... на които е имало представители на широката общественост. В този смисъл комисията не може да заключи, че има нарушение на екологичното законодателство на Съюза. Поне според получената за момента информация. Благодаря. Благодаря. Колегите имат думата, господин Пападакис. Благодаря. Аз ще бъда кратък. Ясно е, че тук има връзка между това, което изложиха вносителите и това, което каза комисията. Ясно е, че нужните мерки не са проведени. Това е моят, моето мнение. Няма оценка на въздействието, няма информация. Затова петицията трябва да остане отворена. трябва да има ясен сигнал към кипърското правителство за това да има мерки, които да са, я, да са стрикно приложени и господин Чорчо. Благодаря. Мисля, че темите екология е много важна. Ние също носим определена отговорност. Трябва да чуем това, което има да кажат гражданите, защото тук става дума и за тяхното здраве. Става дума освен това и за околната среда. Това е най-важната най-важната тема, най-важната тема за оцеляването на човечеството. Трябва да разширим кръгозора си и да включим общественото мнение. То често се забравя. Освен това, директивите, които ние одобряваме. Те трябва да бъдат правилно прилагани. Концепцията е околна среда трябва да бъде изпълнена със съдържание. Сега към членовете на Комисията по петиции. Има директиви, които са приети на по-късен етап, поне аз така разбрах нещата. И от тук проистичат някои проблеми. Бе казано също така, че правилата не са нарушени по що се отнася до получената до момента информация, но ние не знаем кога са получени тези информации, дали това са правителствени източници подали информацията или дали ще е имало определено разследване, дали са оценени всички източници. Сега е, е в една страна се оказва, че се строи фабрика. Гражданите не искат това да се случва. Тази фабрика произвежда отпадъци, произвежда отровни газове. И това се случва в един туристически град, в един морски град. Фактът, че гражданите не са съгласни, фактът, че не е имало разговори с правителството, фактът, е, че е липсвал, липсвала информация за гражданите на Ларнака, всичко това води до неприемането от обществеността на този проект. Общинските съвети представляват гражданите. Това е по дефиниция. Сега това, което най-малкото, което ние може да направим е да оставим тази петиция отворена, да следим развитието на събитията и да изискаме задълбочена информация за състоянието на екологията в града и за оценката на въздействието за нейните резултати. Тоест, тази петиция трябва да бъде разглеждана отново в нашата комисия. Аз мятам също, както предложи и вносителката на петицията, че трябва да направим посещение в региона – мисля, че това ще допринесе за бъдещото ни решение. Господин Мариас, благодаря. Работим с а, конкретни петиции, много от тях засягат тази тема. И представителите на комисията ни информират много ясно, и то по различни петиции. Сега виждаме тук, че Кипър има проблем с твърдите горива. Ако Кипър иска да стане индустриален център, то тогава трябва да се спазват определени правила. Особено, що се отнася до твърдите горива, до тяхното добиване. Тук трябва да се спазват екологични стандарти. Трябва да се спазват и изискванията на риб, рибарството и на туризма. Такива изследвания обаче не сме видели. Ви виждаме направо дейности, които се случват в съвсем в непосредствена близост до града виждаме дейност от различни предприятия, предприятия, които явно искат да се облагодетелстват от, тези, от използването на и добиването на тези горива. Има нарушаване на, горива, на директивата Сивезо. Ако тази директива не е приложена, ако тя е нарушена, то тогава искам да попитам е, какво ще правим от тук нататък. Ще търпим ли това нарушение? Освен това, когато има законодателство, което е прието в последствие, това не значи, че то не се нарушава. в случай, че дейностите са започнали преди това. Тук имаме една фабрика, която се разраства, но тази фабрика предизвиква екологични и здравословни проблеми. В случаят е много сериозен. Както казаха и колегите, тази петиция според мен трябва да остане отворена. Освен това, трябва да отправим писмо до община, до града Ларнака. Ние за момента не сме получили реакцията на града. Освен това, трябва да отправим и писмо до кипърските власти, в което да опишем проблема и да поискаме реакцията на кипърските власти за бъдещото третиране на проблема. Не може, ако Кипър иска да добива твърди горива, да загърбва екологичните изисквания. Говорим тук за две платформи, на разстояние 800 метра от бреговата ивица на Ларнака. И ако в тези 800 метра се включва и пристанището, то как тогава ще изглежда една бъдеща тежка индустрия? Как ще изглежда тогава острова? Как ще реагира правителството? Трябва ни становище на Кипърската република по този въпрос за да не дискутираме този въпрос след две години от същата изходна позиция. Освен това, ние не искаме да се получат, да се стигне и до инциденти. Значи, изводът ми е да напишем писмо до града Ларнака, до кипърските власти. Една визита в Ларнака е необходима. Тук сме единни. И оставяне отворена на тази петиция. Трябва да говорим с координаторите за едно евентуално посещение, особено след обсъждането на петицията. Благодаря. Grazie Presidente. Благодаря. И униско anche io ai colleghi che Съгласна съм с колегите да остане отворена тази петиция. Важна е темата. На първо място сме изправени пред поредната инсталация от индустриален тип за търсене на въглеводороди. Все е по-далече енергийният преход, за който говорим и който би трябвало да предприемем, с всички усилия, за да можем наистина да променим лицето на Европа. Думите остават празни, прекрасни сънища са те, мечти, но нещата на практика изглеждат различни. Трябват конкретни стъпки по изоставяне на старите източници на енергия и използване все повече на възобновимите огромни възможности за създаване на работни места предлагат възобновимите енергийни източници. Искам да спомена също и прилагането на европейското законодателство. Много често се срещат трудности при прилагането, има пропуски. Инсталациите са големи, те са по силата на директивата Севезо, и трябва да спомена нещо, което познавам добре в Италия, в Ломбардия, където има много структури за съхранение на газ, които или работят, или се изграждат. Те са по силата на тази директива, но независимо от това нямат планове за реакция при бедствие, които са много важни за населението. Много често все с това население не се говори. Познаваме такива случаи и опасностите, пред които може да се изправят хората, не са дребни. Става дума за сеизмичен риск дори, трусове в зоната, които са естествени, не че идват от тези инсталации. Така че е, общностното законодателство трябва да се прилага надлежно и сферата на околната среда много трябва да се направи. Меки предвид, разбира се, че трябва да изоставим на първо място тези източници – въглища, газ и да се съсредоточим върху ВИ. Смятам, че да а, петицията, извинете, трябва да остане отворена. Може да напишем едно писмо на местните органи на властта, за да се запознаете с тази тематика от носителите. Е хубаво наистина да ги посетим като делегация, за да видим какво се случва. Köszönöm szépen, Valin asszony, parancsoljon. Добър ден! Много ви благодаря. На първо място искам да благодаря на авторката на петицията за представенето, което направи. Аз а, слушах и слушах и комисията, и това, което каза а, за директивата Севезо, но директивата е свързана с опасни вещества – в този случай това е пристанище, разположено много близо до инсталации с газ и петрол на стотици метри от жилищата на хората. Е, тук е важна и околната среда и най-вече живота на гражданите. Това трябва да е нашия приоритет. Тук не може да има извинения. Въпросът е, има ли риск, възможно ли е да се случи тежък инцидент, защото иначе всичко се отдавя в бюрокрация и някакви извинения. Според това, което казват хората в близост, те не са били уведомени, не е имало обществено допитване както трябва. Затова и според мен би трябвало да се има предвид, че информацията изобщо не е стигнала до вносителите на петициите. Може тя е да е стигнала до правителството, но не и до хората на място. А според мен би трябвало да се информират засегнатите. Не може да се работи по такъв начин. И освен това, Кипърските власти трябва да знаят, че петицията ще остане отворена. Нека да бъдем повече хора. Нека да мислим и за околната среда, а не само да говорим за економика и големи фирми. Köszönöm szépen, Jár úr. Also vorab, ich äh, möchte auch, dass die Petition offen bleibt. Да, и съм за е, отворената петиция. Днес вече казах, че при всеки голям проект има противоречиви мнения. Сега местните власти трябва да решат дали един проект е добър или не, дали има смисъл от него или не. Въпросът е обаче да няма ощетяване на околната среда и на здравето на хората. Чух какво каза комисията, но не чух какво е станало с диалога на място. Няма прозрачност. Администрацията е понякога доста бърза, но трябва да има прозрачност. За това Нека напишем писмото и нека помолим да се осъществи диалога с обществеността. Комисията каза, че трябвало само скрининг да се направи, а не да има оценка на екологичното въздействие и този скрининг, за него трябва да бъде информирана обществеността. Но това според мен не е съвсем достатъчно. Трябва да помоли местните власти да осъществят този диалог, да изпратят необходимите документи на представителите на обществеността и да осведомят хората за какво става дума. Така че, наистина, нека поощрим този диалог и нека оставим петицията отворена. Благодаря. Следващият колега. Благодаря. Изчетох и десетте петиции много внимателно. Има много конкретни оплаквания на гражданите. Те казват, че пристанището в Ларника се превръща в индустриално пристанище – и колегите говорят е, за пристанища, където има и петрол, и газ. Става дума за безопасност и за сигурност. Колегите протестират, защото тази зона се разрушава. Това ще засегне туризма. Съхранението на химикали, транспортирането на радиоактивни метали – замърсяването на въздуха, поради евентуални възможни радиоактивни изтичания, са само част от оплакванията. Както казахте и вие, съдът казва, че трябва да се вземат предвид становищата на местните общности, преди да се вземе решение. Трябва да се даде обяснение как са взети предвид коментарите на местните. Ясно е, че тази процедура не е следвана и в отговора на Европейската комисия се казва, че е имало консултации. Местните пък казват, че не са били консултирани преди да излязат разрешителните. Затова комисията по петициите трябва да използва всички възможности, за да каже дали общностното законодателство е било нарушено, както казва вносителят. Според мен трябва да остане отворена тази петиция, да се изпрати писмо на местните органи, да се каже кога е имало публични консултации и да се вземе копия от протокола, за да стане ясно Искам да разбера какви са съществуващите възможности да успокоим хората. Има оценка на въздействие върху околната среда, което е задължително по директивата. Имаме нужда от информация и то постоянна информация от тях за това. И в заключение искам да кажа, че съм напълно съгласна с идеята да се посети района и да се види какво всъщност се случва. Благодаря. Благодаря, госпожа Теодор. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα να κάνω. Δεν υπήρχε... Да, накрая. Не е имало публични консултации. Ако, е им... Ако има такива, обикновено има обмен на становища. Просто ни извикаха, за да информират какво се случва. Това, което се случва обаче, т.е. не участвахме при вземане на решението. Казаха ни, това ще се прави, оставиха ни пред свършен факт. И сега пристанището ни се превръща в индустриално. Гражданите на Ларнака никога не са се съгласявали с това. Благодаря. Уважаеми колеги, значи, Следното нещо предлагам. Петицията остава отворена. Пишем три писма. Комисията иска ли да каже нещо? Комисията иска думата. Моля. Благодаря. Исках само да поясня няколко неща. Може би не съм била достатъчно ясна. На първо място, коя директива е приложима тук? Така или иначе, и двете директиви дават една и съща защита. Така че няма значение коя се прилага. Това може би е въпрос на процедура. Освен това, по едната директива не се предвиждат поземлени мерки, но Иначе, що се отнесе до защитата, формулировката е много сходна. За общественото допитване ще кажа, че имаше е, специално заседание за информиране на обществеността. Освен това са изпълнени изискванията на директивата за оценка на въздействието. Този проект е по приложение 2 на директивата. Следователно, тук изобщо не се изисква задължително обществено допитване, но органите трябва да уведомят обществеността за своето решение. И всъщност тази среща с обществеността направи точно това. Е, it was asked uh, where we, where the Commission освен това, беше попитано откъде е информацията на комисията. Всъщност тя идва точно от оплакванията, получени при нас. Повечето от тези оплаквания са сходни с оплакванията на вносителите на петицията. Следователно, информацията идва малко или много от самите тях – Имаме и анализа на националния омбудсман. Но пак ще кажа, съгласно нашата информация, не виждаме нарушение на екологичното законодателство на ЕС. Всъщност, един от почитаемите депутати на парламента твърди, че има нарушение. Аз не мисля, че има нарушение. Ние ще разгледаме по-подробно и директивата Севезо. В този случай инсталациите сами по себе си не попадат в обхвата на директивата, ако изхождаме от техния размер и данните за тях. Трябва единствено да проверим дали в близост на пристанище Ларнака има други по-стари инсталации. В този случай националните органи са тези, които трябва да гарантират, че те са на безопасно разстояние. Но ние не сме получили информация, която да сочи обратното, а именно, че националните органи не са взели под внимание това изискване. Надявам се сега да съм била ясна. Ако има други пояснения, от които имате нужда, с удоволствие ще ги направя. Благодаря. Много ви благодаря. Сега всичко трябва да е ясно. Разбира се, ние няма да изчерпим темата днес. Петицията остава отворена. И също така ще напишем три писма. Ще поискаме от комисията да разясни подробно становището си. След това ще изпратим писмо на Министерството на селското стопанство и околната среда в Кипър, ако може да ни информира малко по-подробно. И на трето място ние отбелязваме възможността да организираме проучвателна мисия – това ще се обсъди от координаторите в подходящ момент. Скъпи приятели, мисля, че с това си свършихме работата за днес, така че много ви благодаря, че участвахте. Благодаря и за отличния превод на преводачите, казва председателят. Желаем ви приятен следобед и хубав